европейската економика. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. С това ние приключваме дебата и всъщност преминаваме към следващата точка от дневния ред. Комисията също има нов представител, господин Наврачич. Ще изчакаме да заеме мястото си, за да можем да проведем общото разискване относно имуществения режим на международните двойки. Имаме доклад на господин Кавада за компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на решения свързани с имуществения режим между съпрузи. Има и втори доклад, където се разглеждат имуществените последици на регистрираните партньорства. Заповядайте, господин Кавада. Благодаря, госпожо председател. Е, вие ми казахте 6 минути, но аз ще се опитам да се вместя в тези 4 минути. Госпожо председател, господин комисар, уважаеми колеги, мобилността на гражданите, на европейските граждани не е иллюзия, тя е реална и по тази причина европейският е,

съюз всъщност включва 16 милиона международни двойки. Тези двойки притежават автомобили, недвижими имоти, също така имат банкови сметки в различни страни и до момента обаче не можа да се намери юрисдикция, която да е ефикасна, а от друга страна да се стигне до споделяне на отговорността. Тези два регламента ще сложат крак на правната несигурност, пред която са изправени тези брачни е, двирани партньорства. Разбира се, е, трябва да се вземат предвид е, и производствата бракоразводните дела и делата за раздела, така че в крайна сметка се стига до едно решение, което е подложено на правни трудности. Този правен акт се предлага към брачните двойки и към регистрираните партньорства и е трудно за тези двойки да знаят кой Компетентния е компетентният съд по техните спорове по отношение на тяхната имущества в държавите членки. Правилата са различни в различните европейски страни. По тази причина, докато този регламент бъде прият, партньорите или брачните или съпрузите могат да избират юрисдикция, която да се произнесе по техния случай. Може да става дума за страната, на която са граждани или пък пък страна, чиято гражданство те е, притежават. Това е доста гъвкава разпоредба. Правото, което се избира като приложимо право за имуществото, е, всъщност то се прилага за имущество дори и да е в различни държави и членки. Е, правните разпоредби на всяка държава членка ще се прилагат и се спазва също принципа на субсидиарност. Тези два регламента не засягат дефиниция дефиницията на брак, също и дефиницията на брачно партньорство. Е, регистрирано е, партньорство и е, всичко това се урежда, разбира се, от националното право. Има обаче държави и членки, които не познават института на регистрираното партньорство и те са свободни да не правораздават по спорове на тяхна територия, като се има предвид последиците от смърт или раздяла на регистрирани партньори. Те могат да прехвърлят случая към съд на друга държава членка, която е призната признала тяхното регистрирано партньорство. Много бяха деликатни преговорите по тези два регламента и държавите членки наистина са единни, що се отнася до семейното право. Ситуацията беше деблокирана. Става дума за засилено сътрудничество. Искам да припомня, че 18 държави членки приеха да прилагат взаимно тези различни разпоредби. Парламента даде своя своето одобрение по време на последната пленарна сесия през юни 2016 година и е, всъщност е, засилено сътрудничество на базата на тези е, два регламента за имуществените режими на брачни двойки и на регистрирани партньорства. Нямаше никакви трудности от особен характер. Тук има едно по-скоро козметично изменение. Изисква се първоначалната дефиниция на държави членки да се засили, да се е, допълни с държави членки, които участват в засиленото сътрудничество. Това не създава правен проблем. Е, това според мен обаче е малко излишно като допълнение. Искам да е, посоча, че моята група и аз искаме да а, гласуваме против това изменение. Смятам, че има 18 държави членки, които ще участват в това засилено сътрудничество и това не променя нещата. Госпожо председател, искам да а, посоча, че а, гласуването по това регламента е много важно, защото се спазва един предварителен календар, така че текста след това да бъде прият от съвета от държавите членки, които участват в това засилено взаимно сътрудничество и това трябва да стане в най-добрите срокове. Госпожо председател, уважаеми колеги, не забравяйте, тук става дума за редица, за доста двойки, 16 милиона двойки, което означава около 32 милиона души, които ще са засегнати от тези регламенти. Благодаря ви безкрайно. Благодаря. А сега Комисар Наврачич има думата. Благодаря. Като когато е, европейските граждани упражняват правото си на свободно движение, заедно с това се увеличават броя на международните двойки. В момента в Европейския съюз има 16 милиона такива двойки. В е, случай на раздяла или на развод тези двойки имат големи проблеми за да управляват своя е, имуществен режим. Същото се отнася и за регистрираните партньорства. Тези регламенти създават за тези международни двойки правна сигурност. Двойките ще знаят кой съд е компетентен, когато става дума за имуществен режим и, кой, е, и кое национално право ще се прилага. Освен това, много е важно взаимното прилагане на съдебни решения, така както постанови съвета през ноември 2015 година. Това е неразделна част от е, семейното право в Европейския съюз в момента. Искам да благодаря на докладчика за работата по, този, по това трудно досие. Благодаря и на холандското председателство за подкрепата. Естествено, ние бихме искали тези важни въпроси да включват всички държави членки, но така или иначе важно е да се движим с онези, които могат и искат, защото силеното сътрудничество става винаги отворено за онези, които искат да се включат в него. Междувременно, задълбоченото сътрудничество включва в разпоредби, които постановяват, че имущество, които регулират имуществени режими между държави членки, които а, са част от сътрудничеството и които не са част от сътрудничеството. Такива имуществени режими не са засегнати от регламента. Ние бихме искали проекто регламентите да съдържат защитни клаузи по отношение на компетенциите на държавите членки. Тук не става дума за признаването на регистрирани партньорства или бракове, сключени в други държави членки. Надяваме се с тези два регламента да подобрим живота на гражданите. Господин Бос има думата. Две минути за господин Фос. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, искам да отправя първо благодарност към докладчика и е, неговата предшественица. Те наистина се справиха много добре с това досие. Наистина е, не може да се повярва, че днес е, ние се занимаваме като законодатели е, с тези неща, при положение, че има свобода на движение. Това е абсолютно необходимо като законодателство и знам, че може би някой се чувства самотен, попаднал в такава ситуация и трябва да установи, че в международното частно право се стига до разделни брачно-имуществени режими. Така че е добре сега, че имаме такива разпоредби. Гласуването утре по засиленото сътрудничество, в което ще участват някои държави членки, сътрудничество по имуществените режими за съпрузи и за регистрирани партньори. Това е важна крачка, с която се слага край на многогодишни преговори. Необходими са ни тези нормативни актове и в наш интерес днес като с законодател е, е това досие да приключи по време на пленарната сесия. Радвам се, е, наистина е, аз се чувствам тук в процедура на изслушване и искам да благодаря и да подчертая, че съветът е отразил и се е съобразил с всички предложения на Европейския парламент и за това ние можем да бъдем в крайна сметка доволни от нашата позиция. Ние, и това вече беше споменато в съответната Европейската комисия сме приели. Този е, доклад, разбира се, е, имаме е, късмет, че няма никакви правни последици по отношение на признаването на форми на съвместно съжителство, които са непознати в някои държави членки. Това може би щеше да доведе до, до блокиране и е добре текстът за регистрираните партньорства че съдържа клауза Орда Публик е, и мисля, че вървим по добър път. Благодаря на всички, които участваха в работата по това досие. Госпожа Гепхард, за три минути. Благодаря, госпожо председател. Радвам се много, че днес е, най-накрая приключваме дискусията по тази тема. Аз през последния мандат бях докладчик по тази тема. В този мандат съм докладчик в Сянка и наистина процесът беше много дълъг, така че е, ние в крайна сметка успяхме да намерим едно решение за европейските граждани, което ще е, им помогне е, като международни двойки. Е, родителските права при е, развод, също въпроси от наследствено-правен характер. Това разгледахме. Сега вече приключваме и с имуществените режими между съпрузи и регистрирани партньори. Е, смятам, че това е крачка напред. Оказваме помощ на хора, които изживяват Европа във всичките и международни измерения. И това е нещо чудесно. От самото начало Европейския парламент се погрижи двата проекта за нормативни актове за регистрираните партньорства и за брака. Тези два а, проекта да съдържат по принцип същите права, но времено, и това е много важно, да отчитат различните традиции и култури в държавите членки. И а, по тази причина е въведена тази клауза, че нито една държава не е принудена да въвежда института на регистрираните партньорства, след като а, няма това в своя правен ред. И важно в тази връзка е, е за нас, е, като социал-демократи, да е, посочим, че трябва да се погрижим да няма форум шопинг. И много често в тази сфера сме установявали, че по-силния, по-богатия от двамата партньори при развод или раздяла може да се наложи за сметка на по-слабия и мисля, че успяхме да попречим на това с тези два регламента. Давам право на изказалите се преди мен, че е, създадохме правна уредба, е, от която, е, която всъщност отразява предложенията на Европейския парламент, приети от съвета и комисията. И аз е, искам да кажа, че наистина ние участвахме в е, изготвянето на съдържанието на тези правни актове. Е, смятам, че отново с това досие се погрижихме да решим фактически проблеми на хората и да им предложим разумни решения. Благодаря. Minute, Благодаря. Благодаря ви, госпожо председателстващ. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, уважаеми колега Кавада! Семейното право е чувствителна тема и винаги трябва да се разглежда по начин, предвиждащ възможно най-голяма грижа и внимание и възможно най-голяма деликатност към тази обществена сфера, която обикновено се регулира от местните обичаи, от местните традиции. През последните няколко години сме свидетели на силно сътрудничество в много правни сфери. Една от тях е свързана с трансграничните аспекти на правните спорове пораждани от семейни двойки или съжителства от различни държави. националните разпоредби по отношение на семейното право често се различават. например концепцията за партньорство без брак не е известна и не е част от правната система на част от държавите членки като италия полша румъния и българия. често се срещаме със случаи на конфликтни разпоредби които могат да доведат до допълнителна правна врата и могат да доведат до още повече главоболия. има силни политически течения при такива правни спорове и предупреждавам че тези предложения могат да доведат до съществени разлики в правната уредба на държавите членки. аз съм застъпник по добро сътрудничество в много отношения но не трябва да забравяме и принципа на субсидиарността. благодаря за вниманието. Господин Хрисогонос. Благодаря. На първо място имайте предвид, че това засилено сътрудничество, както и признаването на решения на чуждестранни съдилища, това са много важни въпроси за имущественото разделение между съпрузите – Засиленото сътрудничество със сигурност ще улесни ежедневието на съпрузи или партньори с различно гражданство. Те ще могат да уреждат своите имуществени отношения при раздяла. Жалко е обаче, че първото предложение на комисията от 2011 година не можа да постигне успех заради закъсненията в съвета. Жалко е също така, че парламентът в този случай дава само становище, а ние говорим за решения, които са изключително важни за огромен брой двойки в Европейския съюз. В този случай би трябвало да има съвместно вземане на решение, за да може парламентът като пряк представител на европейските граждани също да изиграе своята роля в процеса на вземане на решения. Благодаря, госпожа Рейнтке. Благодаря. Уважаеми колеги, как може да търпим ситуация, в която е, съпрузи или партньори загубват правата си, ако отидат в друга държава членка? Как може да търпим ситуацията, в която родители не могат да отидат в болницата, в която е детето им претърпяло инцидент в чужбина? Някои държави членки просто не разбират, че е, семействата, двойките, партньорствата не са различни форми на съществуването. Става дума все за любов. Двойки от един и същи пол не могат да бъдат, не бива да бъдат разглеждани като втора класа хора в Европейския съюз. Те имат нужда от еднаква защита. Ние искаме да се движим свободно в Европейския съюз без дискриминация. Това е право на всички европейски граждани. Нека прекратим тази дискриминация на еднополовите двойки. Нека, пре, предотвратим, нека прекратим правната несигурност за тези двойки. Нека подкрепим всички семейства. Това предложение е част от един общ пакет. Нека използваме тези регламенти като отправна точка за създаване на един Европейски съюз, в който семействата, партньорите могат да живеят свободно, могат да се движат свободно, имат равни права. Благодаря. Благодаря за две минути, господа Ван Шторх. Ние говорим за два нормативни акта, където става дума за дефиниция на брака и семейството. Още миналата година съвета на министрите представя регламент за уреждане на имуществени въпроси между партньори и по-специално за хомосексуални партньори. Унгария и Полша блокираха това, защото там не се признават такива бракове и те не желаят да ги признаят. Но това е технократски принцип – за взаимното признаване на документи за гражданско състояние. хомосексуалният брак се въвежда в Европа през задната врата. Осем държави членки съда имат в Конституцията си разпоредба, че бракът е съюз между мъж и жена. И всъщност чрез Европейския съюз се лишава от съдържание националната конституция. Това е точно принципа, който много европейски граждани отхвърлят. Тук в Европа Европа се дефинират е, ценности, които всички трябва да приемат. И ако някои държави не желаят да направят това, те са обект на ругателство и Европейския съюз се промъква през задната врата. Е, затова има европейска е, гражданска инициатива, нарича се Майка, баща, деца и тя събира подписи, за да могат европейските институции да бъдат принудени да разбират брака само като такъв. Регистрираното партньорство може да се състои от двама мъже или от двама мъже, а пък бракът се състои от мъж и жена. И за това много ви моля, престанете да е, заклеймявате това като е, дискриминация или като фобия. Приемете, че бракът е нещо различно от регистрираното партньорство. Бракът не е по-лош или по-добър от това партньорство. Той просто е друга категория. А всички, които желаят да запазят семейството, бъдете бдителни, е, защото от този Европейски съюз и от тази комисия не може да се очаква нищо добро. Институциите са мощни, но гражданите в крайна сметка ще победят. Сега за една минута господин Любретон. Благодаря, госпожо председател. Според комисията има над 16 милиона международни двойки в Европейския съюз. Използва се абсолютно всеки претек, за да се посегне на семейното право. В случай, нека ви напомня, че имаме Хакската конвенция, която урежда също имуществения режим между съпругите, съпрузите и по-добре да се опираме на нея, а не да се конкурираме с някакви европейски решения. След това имаме регистрираните партньорства, но тук се натъкваме на проблем, защото всяка държава членка има различни норми за тези партньорства. Не можем да ги задължим да ги признават там, където не се признават. Всъщност 10 от 28-те държави членки не приемат предлагания текст. Аз също ще гласувам против. Благодаря за две минути госпожа Естерас Ферагут. Благодаря, госпожо председател. Ние наистина говорим по тема, която е много важна. Искам да пожелая успех на господин Кавада. Тук има доста трудности от практическо и правно естество. Трудности, когато хората се разделят, но двойката е международна, трябва да се уредят техните имуществени отношения – е, всъщност още 2015 година се стигна до съгласие, че регистрираните партньорства и международните бракове трябва да са приоритет в работата на Европейския съюз и 17 държави членки поискаха засилено сътрудничество, за да улеснят живота на своите граждани. Всъщност целта на регламента е да настъпи правна яснота, да се знае кой всъщност е компетентният орган, кое е приложимото законодателство и признават ли се други съдебни решения. Ние искаме да помогнем на гражданите. Това е приоритета на Европейския съюз, да ги улесним, да може цялата процедура да е много по-сигурна и много по-бърза. Ние искаме да се зачитат правата на човека, да имаме едно общо пространство на правосъдие, тъй като в много случаи се стига до объркване – Разбира се, засиленото сътрудничество е доброволно. Във всеки един момент държавата членка може да реши да се отегли от него. Всъщност това е международен инструмент, инструмент на международното частно право и се използва в гражданското право, особено семейното право, ние искаме да защитаваме нашите ценности и принципа за липса на дискриминация. Благодаря. Следващият оратор не е в залата. Ще дам думата на господин Шкрипек. Е Благодаря. Бракът между мъж и жена смятам, че е най-важното, най-важният елемент, върху който се основава нашето общество. Това е основната ни, основното ни послание. Е, встъпване в брак, раждане на деца, това е нещо, което трябва да се подкрепи. Негативния негативната тенденция като е, партньорства, еднополови партньорства, то, тази тенденция смятам, че е ужасяваща какви са последствията, екстремизъм и недоверие към Европейския съюз. Същото се отнася и до ратификацията на Истанбулската конвенция. Това ще е нов удар върху доверието на гражданите. Нека чуем гражданите. Ние сме тук за, за гражданите, а не за бюрократите. Извинявайте. Има синя карта към вас. Признавате ли? Е, приемате ли? Приемате. Говорим за човешки права. И ако вие казвате, че тези човешки права не трябва да бъдат приети, и, и, и казвате, че всяка държава членка трябва а, да има компетенциите над човешките те права, то означава, че ще имаме големи разлики. Какво е вашето становище за човешките права всъщност? Уважаем Маколешки, колежки, вие сигурно знаете, че точно тази област попада под компетенцията на държавите членки. Всяка държава членка отговаря за тази област. Ние имаме човешки права и те са човешки права. Не може да измисляме други човешки права. Благодаря. Господин комисар, нека първо да благодаря на господин Кавада за извършената работа по това предложение. Засиленото сътрудничество ми се струва нещо много полезно. Е, комисията отбеляза, че всъщност 30% от браковете, сключени след 2007 година, са международни. Ето защо ние трябва да дадем на гражданите улеснения, за да могат да упражняват правата си трансгранично. Всъщност, това ще спести 1,1 милиард евро, които сега се харчат за паралелни съдебни производства. Би трябвало също така да отчетем, че целта на този документ не е да се хармонизират имуществените права в държавите членки. Е, предложението също така не казва, че има равенство между брака и регистрираното партньорство. Не. Целта на предложението е да се следват едини правила за оценката и поделянето на имуществото. Всъщност има и специален текст, който позволява на държавата членка, ако има обективна причина, да не прилага споразумението, например, в частта регистрирани партньорства. Свободата на движение обаче е основно право в Европейския съюз и то трябва да се запази. Нека не осложняваме тази свобода, Нека създадем едно общо пространство с общи правила, като тези, които обсъждаме сега. Благодаря за минута и половина, господин Гасбара. Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да изкажа благодарност на колегата Кавада за извършената от него работа и най-вече за постигнатия консенсус в правната комисия когато приемем този регламент, в крайна сметка ще отбележим напредък. И това вече беше казано от колегите. Напредък в полза на много граждани. Това е конкретен отговор на тяхното желание за сигурност. Става дума за 16 милиона европейски двойки, които са двойки от международен характер, международни двойки. Те трябва да знаят кое е приложимото право, кой е компетентният съд, също така и какви са действащите разпоредби по отношение на тяхното имущество. Надяваме се, че след влизане на регламентите в сила, 18-те държави членки, които участват за силеното сътрудничество, ще постигнат напредък, за да може да бъде по-кохерентна европейската правна система. Благодаря на Нидерландското председателство за това, че успя да постигне постигне споразумение. Искам да приканя словашкото председателство да продължи да работи е, така, че този консенсус да обхване целия съвет по отношение на тази реформа. Две минути за госпожа Комодини. Благодаря. На миналата сесия ние искахме да намалим бюрокрацията и гласувахме за това гласувахме за, е, за, за взаимно признаване на публични документи. Отре аз се надявам, че докладът ще бъде одобрен и прият и подкрепен с множество, защото този доклад урежда имуществения режим между съпрузи. Е, когато когато един човек се намира в ситуация, когато партньорът му, съпругът, съпругът му е починал, е, трябва в тази ситуация, заедно с кръвта, да се грижи и за имуществения си режим. Когато една връзка трябва да бъде прекратена, в много случаи е, когато става дума за международни двойки, режимите са много объркани. Тези два регламента ще внесат яснота. Двойките ще могат да ползват опростени процедури в случаи на раздяла, на развод или на унаследяване. Това ще са същите режими, които ще въжат както за съпрози, така и за партньорства. Правата трябва да защитават правата на гражданите и да внасят яснота. Тези, е, тези регламенти, тези предложения правят именно това, внасят яснота. Але Консилиului în materia regimelor matrimoniale. Предложенията във връзка с е, имуществения режим между партньори и регистрирани партньори е нещо, което продължи твърде дълго. Естествено, добре е, че сега пред нас са тези е, предложения за правни актове. Е, има засилено сътрудничество и, и този е, регламент ще бъде много полезен инструмент за международните двойки. Те са около 16 милиона и сега вече много ясно се знае кой е компетентен по подобни случаи Правото обаче трябва да обхване всички държави членки, така че за всички семейства в Европа да действа едно и също право. За съжаление има много граждани и групи, които изпитват трудности предвид е, различните правни системи. Сега с тези е, регламенти бяха премахнати много пречки и това помага на международните двойки за изясняване на тяхната ситуация. Господин Шейнфелд. Благодаря ви, госпожо председател. Всъщност, е, ние обсъждаме една много важна тема. Сигурно има и такива, които биха си помислили, толкова са сериозни проблемите в Европейския съюз в момента. Има кризи, ето утре е референдума в Обединеното кралство. Защо се разглежда един толкова маргинален въпрос? За мен обаче това е много важен въпрос, защото в крайна сметка именно това е смисъла на Европейския съюз. Ние трябва да знаем, че това е една общност, която се води от хуманистични ценности. Това е общност, която би искала да живее при равни условия. Може би в крайна сметка ние приемаме нещо, което трябваше отдавна да бъде прието в Европейския съюз – Нека не забравяме, че след като имаме европейска общност, то трябва да дадем възможност на хората и да бъдат щастливи в нея. Но като чили в частния живот ние по-скоро ограничаваме тяхното щастие, вместо напротив да помагаме то да процъфтява. И на мен ми се струва, че предложението помага на сближаването между гражданите и Европейския съюз. По този начин наистина поставяме гражданина в центъра. Даваме му възможност да бъде щастлив. Przecież, ale koniecznych i potrzebnych dla szczęścia ludzi. И тъй. Знам, че има и държави членки, които не са съгласни, но трябва да се съгласят. Esta proposta é de facto uma mais-valia para cerca de 13% de casais. Госпожа Родригес, е, Всъщност това засяга 13% от европейските двойки. От 9 е, години наблюдаваме този процес. Всъщност е, става дума не само за брака. Когато погледнем броят на разводите, ще установим, че ни е необходима уредба, която да а, е, изяснява правата и в частност имуществените права в Европейския съюз, семейното право, както и а, разпоредбите, уреждащи имуществения режим между съпрузи, са важни аспекти, така че признаването на а, подобни права е много важен инструмент момент Става дума за справедливост в гражданския процес и е, това трябва да личи всеки ден. Също така е, трябва да могат да се признават взаимно съдебните решения в Европейския съюз и най-вече да се изясни кой и в какъв интерес е, се ползва от е, тази правна уредба. Сега, спомена се засиленото сътрудничество, само 17 държави участват в него. Господин е, Пошпишил за две минути. Vážená пани председкиня, я velmi podporuji до материал. Благодаря. Аз подкрепям тези предложения, също както и моите колеги от моята група. Но съжалявам, че 5-6 години минаха от началото на дебата в съвета. По това време аз бях министър на правосъдието на Чехия и участвах в тези дебати. Радвам се, че разумът ще наделее утре и ще приемем тези проекти. За съжаление, те ще въжат само за 18 държави членки, не за всички държави членки. Е, ще има ограничение върху нашата общност. Трябва да кажа, тези е, документи, тези регламенти не засягат компетенциите и суверенитета на държавите членки. Няма, няма влияние върху това дали в някои страни регистрираните партньорства се, при, се признават или не. За какво говорим всъщност тук? Тук говорим за частното право, за семейното право и за процедурното право. Това означава, че юрисдикцията, която определя даден, даден казус, е юрисдикция, която ще прилага едно и също приложимо право. При международните бракове има голям проблем, а именно имуществото на такива семейства попадава под различни юрисдикции. Аз мога да разбера, че някои гласове са против някои от разпоредбите, но искам да уточня, това не е рестрикция от Брюксел, която се налага. Напротив, тя това е, е в името на европейските граждани. Господин Мария, за една минута в процедурата спонтанни изказвания. Благодаря, госпожо председател. Изясняване на аспектите на имуществения режим между съпрузи и е, регистрирани партньори при смърт и при други случаи е нещо много важно. Е, съветът иска да създаде сега единна уредба по отношение на имуществения режим за международни двойки. Обаче, Националното право по този начин се обесилва също и правните разпоредби, които познаваме в държавите членки. До сега те се прилагаха безпроблемно, а сега вече се създава ново международно право. Имаме клауза за ордер публик и там става дума за проблема за непризнаване в някои държави на някои форми на съвместен живот, на съжителство. Аз обаче мисля, че по този начин се създават нови проблеми проблеми. Нарушава се принципа на субсидиарност и не се спазват определени културни традиции. Мисля, че този регламент създава повече проблеми, отколкото решава. Благодаря. Господин Яковчич. Президент. Благодаря, госпожо председател. Ето най-сетне имаме добра новина. 16 милиона европейски двойки – е, ще бъдат вече в една по-лесна ситуация. Струва ми се, че твърде дълго е, водихме тези дискусии за регистрираните партньорства, и за международните бракове. Не знам защо 10 от държавите членки не приемат предложението на комисията и на докладчика господин Кавада – няма нищо по-красиво от любовта. Но, разбира се, в реалния живот хората се разделят, развеждат, умират и за това е необходима правна сигурност. Нямаме ли правна сигурност, няма как да има ценностно изграждане на Европейския съюз. delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato ad un aumento significativo Увеличената мобилност означава и увеличена, увеличени международни бракове. Такива двойки обаче са изправени пред проблеми с управляване на своето и имущество в случай на смърт или в случай на раздяла и развод. Те не знаят кои правила, кои норми въжат в съответната държава членка. Така че аз приветствам еднозначно законодателство, което осигурява правото на международните двойки да разполагат със своя имуществен режим. Регламентите предвиждат еднакъв режим независимо от страната на пребиваване. Това е много важно за семейното право. Благодаря. С това приключваме дебата. Комисарят има думата. Благодаря, госпожо председател. След 7 години много сложни преговори, 8 държави членки казаха, че ще пристъпят към засилено сътрудничество. Надявам се и други да се присъединят. Също така се надявам парламента да даде положително становище. Ние просто премахваме пречките пред международните двойки в Европейския съюз, независимо дали в брак или в регистрирано партньорство. Те ще имат полза от тази стъпка. Приканвам държавите членки, които не са го направили, да се присъединят към засиленото сътрудничество. Колкото повече са държавите, толкова повече граждани ще могат да се възползват. Благодаря и последната дума на докладчика, господин Кавада. Благодаря, госпожо председател. Аз не знам дали това ще бъде последния дебат по тази тема и искам да благодаря публично на съвета, на неговите служби, също така и службите на Европейската комисия, за това, че сложи край на 6 години е, неравенство. Защо използвам този термин? Защото ако 18 страни приеха да подпишат нещо като пакт, е, имам предвид е, този регламент за двойки или за регистрирани партньори, е, е, всъщност е, става дума е, двойки, които са хомосексуални при регистрираните партньорства, а и не само. Всъщност ние не можем да оставим тези граждани извън закона и всъщност това създава и конфликт с международната система. Дори и най-добрият адвокат не може да се справи с тази сложна материя. Защо? Защото тези хора страдат. Това са 16 милиона души. Е, това са 32 милиона души, е, които са встъпили в брак или в регистрирано партньорство и е, всъщност те са в някаква кавкианска атмосфера по тази причина. Затова аз съм много признателен за политическата воля на двете институции, за това, че помогнаха. Докладчикът Павсянка и аз успяхме да разработим този текст, който не изискваше много време. Не го забавихме много. Защо не го забавихме? Европейския съюз, вие казахте, колега, има свои ценности и една от тези ценности е свободното движение. Също така така е, имам предвид свободно движение на капитали, на хора, на услуги. Ние не се бавихме много по тази причина и аз наистина е, съм много благодарен, че бяха отстранени трудностите, за да стигнем до това споразумение. И сега някои въпроси. Дали е, този текст поставя под въпрос принципа за субсидиарност? Абсолютно не. Е, съвсем ексклюзивно се посочва този, който не иска текст, няма да го подпише и още е по-добре е, тези, които е, имат е, граждани в своята страна, които искат да сезират съд да уреди международната им ситуация, които обаче живеят в държава държава, която не иска да измени семейното си право, те могат да сезират съд от друга държава членка. По тази причина колегата ми и аз и двете институции изработихме текст, който много опресня, простява нещата на това мълцинство от хора, които наистина са обект на странение. Момент, госпожо председател, приключвам. Да, ние трябва наистина да бъдем благосклонни към тези хора, а не да ги отхвърляме. Безкрайно благодаря на всички. Благодаря. С това приключваме дебата. Ще гласуваме по текста утре.